И така, дами и господа, моля за тишина. Започваме заседанието. Моля най-вече на присъщите на нашето заседание на публиката да запази тишина започваме с известно закъснение, тъй като срещата на координаторите се оказа по-дълго от предвиденото. Имахме много точки в дневния ред. Дневния ред на днешното заседание също е доста натоварен, но ще се опитаме да свършим по-бързо, защото, както знаете, в този четвъртък има мини пленарна сесия. всички сте се запознали с дневния ред. Ако нямате забележки, приемаме дневния ред. Втора точка е съобщение на председателя. Нямам какво ново да кажа. Точка трета. Одобрение на протокола. Извинете, има едно съобщение на председателя. Казаха ми, че поради продължаването на пленарното заседание чешка кабина ще започне да осигурява превод от 16 часа нататък, за което се извинявам на колегите от Чехия. И така продължаваме с точка трета. Одобрение на протокола от предишното заседание. Както обикновено одобряваме протокола, ако няма забележки до края на заседанието. И така предлагам направо да преминем към гласуването. т.е. точка 10 става въпрос за доклада на Надежда Нейнски относно критериите и стратегическите критериите и стратегическите интереси на Европейския съюз. D'accord. Très bien. Voilà, vous avez votre liste de vote et on vous distribue un... И така, разполагате с списъка за гласуване. Има също така и устно изменение номер 6. Това изменение ще бъде представено от госпожа докладчик при гласуването на изменение 6. И така всички ли сте готови за гласуване? Всички ли разполагате с картите си за гласуване? Господин Рикиня, още няма карта. Господин Калфин също, доколкото разбирам. По този начин анулираме всъщност това така се прави в Камерата на общините в парламента на Великобритания. И така продължаваме с, с параграф първи компромис А главно за против Двама против. Въздържали се? Няма. В такъв случай приемаме. Изменение 2. На него ще се върнем след малко. Тъй като отчасти това изменение се държа в компромис главно А, а и части в компромис от главно Б. Продължаваме с изменение 4. Моля за тишина. И така докладчикът Ферм е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Приема се. Изменение трето, господин Мелцер. Съвместимо, но докладчик е против. За. Двама. Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение пето е съвместимо. Докладчика е за. Кой е за? Против. Мнозинството е против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. Има устно изменение, което ви беше представено. Искате ли да го коментирате? Um, Искаме едно устно изменение за изясняване на идеята. Европейската комисия трябва да разгледа економическия растеж на бенефициерите, за да няма драматичен спад на постъпващата помощ. Текстът продължава нататък, така както е записан пред вас. Става дума за една идея, че при сравняване на финансирането сред бенефициарите, трябва да се въведе и друга метрика, а не само индикатора на глава на населението. В такъв случай финансиране на БВП, за да се улови е, нарастването и така нататък. Предложението е частта, която започва с Cumulative GDP Growth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 и освен това искаме да заличим бележката под линия, където са описани собствените прогнози, основани на прогнозите на Генерална дирекция бюджет за страните кандидатки, както и прогнозите за реален растеж на потенциалните кандидатки на базата на доклади от независими организации. Това е основното изменение. Merci, Надежда. Карла Глунд a demandé la parole. Благодаря. Думата има Карла Глунд. Трудно може да приемам някаква позиция по това изменение, което току-що получихме. Аз самия току-що го получих. Така че за нещастие не можем да подкрепим това изменение. Струва ни се разумно, но нямахме време да се запознаем с него и затова не можем да го подкрепим. Разбирам ви. Мисля, че аз съм всъщност виновен за това, тъй като поисках промяна на първоначалния текст и благодаря на госпожа Нейнски за това, че се съобрази с нашите искания. Струва ми се, че първоначалният текст по-трудно се разбираше, а сегашният текст е по-лесно разбираем, но няма всъщност промяна по същество. За това подкрепим изменението. Добре, в такъв случай предлагам да гласуваме изменение 6 заедно с устното изменение. Кой е за? Благодаря. Против? Групата на либералите и още няколко члена са против. Въздържали се? Салвадор и още едно въздържа... и още един член са въздържали се. А виждам, че има и представители на Польша и на Франция, които също се въздържат. Искате да проверим? Добре. Проверяваме. Гласуваме изменението заедно с устното изменение. Откривам гласуването. Allez, votez, votez, votez, votez. Voilà. Моля да гласувате. Липсва още някой. Закривам гласуването. 12 за, 10 против и 4 въздържали се. Господин Рик е, е гласувал въздържал се, но това нищо не променя. Изменение да се при, приема. Изменение 7 на господин Молце. Докладчикът е против, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 на господин Пак с докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 9 на Горан Ферм е съвместимо. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се. Мнозинството е против, така че изменението се отхвърля. Изменение 11 на Георан Ферм. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Двама против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10 на докладчикът. Кой е за? Против. Въздържали се. Мнозинството е за. Изменение 12 на госпожа Нейнски. Кой е за? Против? Трима против. Въздържали се. Благодаря. Приема се. Компромис главно Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. В такъв случай и изменение второ на Горан Ферм също се приема, тъй като то се държа в компромис главно А и компромис главно Б. Същото върши и за изменение 13. Така стигаме до изменение 14 на госпожа Нейнски. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 на Георан Ферм, подкрепено от докладчик. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. С единодушие. И така гласуваме по целия доклад. Предлагам да гласуваме електронно. Откривам гласуването. Приключваме. Закривам гласуването. 23 за, 1 против и 1 въздържал се. Поздравления за госпожа Нейнски. Да, наистина тя заслужава аплодисменти. както и целуване на ръка страна на Салватор. И така преминаваме към точка 11 от дневния ред. Са въпрос за едно прехвърляне, един трансфер. Франческа Балцани за трансфер номер 9. Вече представих исканията за трансфери от 8 май. Сега просто трябва да се гласува. Става дума за големи искания за плащания по рамковата програма преди лятото. Става дума за трансфери от трета линия, трети ред, е, плана за възстановяване на комисията, която трябва да бъде обновена, за да се покрият всичките пера и след това седма рамкова програма, където има голяма потребност от плащания преди лятото. За това смятам, че трябва да дадем зелена светлина за всички тези плащания, които предлага комисията. Мерси, Франческа. Благодаря, Франческа. Салвадор, думата. Президенте, я не ningún deseo de... Благодаря, господин председател. Нямам никакво намерение да се меси в графика за плащането на Европейската комисия. Въпреки това поискахме допълнителни сведения относно състоянието на програмите, които не бяха напълно изпълнени. Това обяснява и нуждата от трансфер за някои от тези програми като целта всъщност е да сме сигурни, че имаме необходимото поле за действие, за да можем да пристъпим към трансфера. Полу... Разгледах обяснителния документ, изпратен от комисията, но не виждам необходимите подробни сведения относно програмите. Аз смятам, госпожо докладчик, че е важно да отбележим факта, че при приемането на плана за економическо възстановяване имаше а, финанси от а, други функции, в частност от функция селско стопанство. Затова имаме нужда от допълнителни сведения, за да видим какво всъщност не е достатъчно добре освоено и допълнено в тази програма за економическо възстановяване. Ясно е, че трябва да адаптираме средствата според потребностите, а е ясно, че тук има потребности, за които нямаме необходимите средства. Докладчикът казва, че трябва да гласуваме за, защото има спешни нужди. Съгласен съм, но трябва да разполагаме с тази допълнителна информация. Благодаря думата има господин Алваро. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че докато не чух последното му изречение, смятах, че господин а, Галига ще ни призове да гласуваме против, но в крайна сметка той явно е съгласен да подкрепим трансфера. Ако не разполагаме с необходимите средства и не е ясно защо програмите не действат, то трябва да разполагаме с тази информация. Трудно мога да си представя, че бюджетните кредити за енергетиката, например, могат да се прехвърлят към други пера, като например подкрепа на възобновяемите енергийни източници, трудно мога да спостя как може тези бюджетни кредити се прехвърлят към програми в други страни, където политиката в областта на енергетиката е насочена към други цели. Питам се също така как може да има пълно изчерпване на средствата по функция селско стопанство в някои държави, но е вярно, че в момента обсъждаме новата многодишна финансова рамка и трудно можем да обясним как и защо се прехвърлят бюджетни кредити от възобновявите енергийни източници към селското стопанство. Това ми се струва много грешен избор и затова смятам, че не трябва да прехвърляме тези бюджетни а, кредити, за да изпратим едно силно послание към държавите членки и да им кажем, ако не сте освоили тези средства, те, ще, те после ще бъдат загубени и мисля, че трябва да го направим. В противен случай ще изпратим много грешно послание към всички. Благодаря, казва председателя. Аз лично не разбирам как можем да стигнем до тази ситуация след вчерашното ни заседание. Преди малко в, по време на заседанието на координаторите Обсъдихме резултатите от заседанието относно кредитите за плащане. На това заседание имаше по делегация на нашата комисия по бюджета и делегация на комисията от генералния дирекция бюджет, за да обсъдим всичко, всички тези въпроси, свързани с закъсненията и липсата на средства. Вярвам, че тази въпрос не беше достатъчно добре обсъден вчера, но все пак ми се ни казват, че крайният срок за комисията по бюджета е 1 юни. Така че ако някои от групите смятат, че не разполагат с достатъчно информация, спокойно можем да отложим гласуването за заседанието ни на 30 и 31 май. Смятате ли, че това е добра идея, включително и госпожа докладчика? За мен няма проблеми. Колкото повече информация ни се предостави, толкова по-спокойни ще бъдем в работата си, така че ако имаме време, ще нека го използваме. Също така искам да предложа внимателно да се прочетат документите от Европейската комисия, защото има много интересни моменти в тези документи, които имате пред себе си. Добре. Но все пак е вярно, че става въпрос за много сериозни суми в количествено отношение. И както някои колеги, аз лично не се чувствам съвсем удобно да установя какво всъщност се случва три години след началото на тази програма за възстановяване, която имаше бюджет от 7 милиарда евро, идващи от бюджета на Европейски съюз за две години 30 милиарда идват от Брюксел, 25 от Банката за инвестиции и останалите част от общностният бюджет, като целта беше да има един глобален план за економическо възстановяване. По-голямата част от тази програма бяха финансирани от бюджетите на държавите членки. И всичко това се случваше в един момент, в който всички държави започваха да изпадат в рецесия следствие на финансовата криза. А сега си даваме сметка, че има стотици хиляди евро, които не са изразходвани и мисля, че наистина трябва да се замислим каква процедура точно прилагаме. Опитваме се максимално да подкрепим новаторските програми. Опитваме се да отпускаме целеви помощи за насърчаване на економически растеж и економическото възстановяване. И си дадохме сметка, че в някои области, като припомни господин Алваро, очевидно има много сериозни потребности. Има също така и политически приоритет за подкрепя на тези области и явно, че за тях не разполагаме с необходимите средства. Ето защо предлагам с съгласие на докладчика и по предложение на редица членове да отложим гласуването за следващото ни заседание на 31 май. Междувременно ще можем да се запознаем с, с всички сведения, включително и сведенията, които ще получим до тогава от Европейската комисия. Точка 12. Няма никакъв проблем. Господин Фернандес дори не присъства тук, защото няма трансфери към другите институции. И така се връщаме на точка четвърта, а именно подготовка за бюджета за 2013 година. Има дат за участието в триалог. Господин докладчика Джовани Лавия има думата. Грация, президенте. Благодаря ви, господин председателю. В момента, в който се обсъжда структурата на бюджета за едния период, трябва да признаем, че е много важно ясно да се насочим към приоритетите за използване на ресурсите, които за съжаление са доста по-малки, тъй като се намираме в криза. Затова и мандата е изключително важен, тъй като този мандат показва нашата реакция, нашата позиция по първоначалното предложение, формулирано от Европейската комисия. Трябва да кажа, че в период на криза, като този, в който се намира Европа сега, е съвсем ясно, че предложението, което ще направи Европейския парламент, трябва да отразява момента, извинете, състоянието, в което се намират държавите членки и не може да върви обратно на мерките за затягане на коланите, които налагат държавите членки в цяла Европа. Точно по тази причина в а, обиколките, които направих по всички специализирани комисии на Европейския парламент, говорих пред колегите и казах, изразете вашите политически приоритети, а, които, разбира се, са свързани с а, общата сложна стратегия, която сме заложили в указанието, т.е. растеж, развитие, заетост и най-вече заетост за младите. Да, имайки предвид тези три основни елементи, е, поисках от комисиите да кажат кои са техните приоритети, за да можем да економисаме или да отрежем или да не финансираме определени програми, които не отговарят на цялостната ни стратегия, но пък и които до момента може би не се представят добре и затова не е нужно да продължаваме да наливаме пари в тях. И така бе изготвен и проекта за мандат за преговори триалога. Изпратих го вчера посредством секретарията на всички ви. Има общи теми, разбира се, по които трябва да говорим и те са свързани с предложението на Европейската комисия, свързани с бюджетните кредити за плащания, за задължения, както и някои по-специфични въпроси. На първо място ще говоря за бюджетните кредити за поети задължения. По тях се изразяват политическите приоритети, които Европейския парламент винаги е използвал за да иллюстрира своите основни приоритети за действие. И пак ще кажа, в момент на криза, с много висока степен на Предложението на Европейската комисия беше да замразим бюджета, що се отнася до поемане на задължения. И нивото на инфлацията. Scelta ovviamente политика е una шелта политика. Това е политически избор, много ясен избор, който трябва да видим в дискусията си вътре в парламента, да изясним позициите си, защото това ще означава да замразим е, перспективата за развитие на Европа. За излизане от кризата за да имаме един растеж, едно развитие, за да поддържаме Европейската комисия, имаме нужда от повече Европа, а не от по-малко Европа. От друга страна, съвсем ясно, че имаме една потребност, и то голяма потребност от плащания. Вчера имаше една среща за мониторинг по бюджетните кредити за плащания, потребностите за плащания в общностния план и стана ясно, колко големи са тези подробности, що се отнася до поетите задължения вече, както и съществуващите правни задължения, които имаме. Предложението на Европейската комисия включва онова, което поискахме ние в своите указания. Един отговорен, реали... реалистичен бюджет, който да покрива нуждите на парламента. Надяваме се, прогнозите на Европейската комисия да бъдат такива, че те да покрият нашите потребности. Вчера по време на срещата видяхме как тези прогнози на Европейската комисия включват или по-скоро политически така са осмислени, че да отговарят на потребностите и дори са над тях. Това би трябвало да ни накара по време на годината, да видим как текат плащанията по бюджета 2012 година, за да може да избегнем едно прехвърляне, така както се случи предходната година, на необходимост за плащане от 2011 година към бюджета за 2012 година. Трябва да направим така, че 2012 година да има задължения, които да бъдат разплатени, ако не могат да бъдат прехвърлени следващата година. Що се отнася до отделните рубрики, формулирахме определени приоритети и посочихме определени елементи в проекта. Едно А – 4,1% повишаване с заплащанията или 17% от бюджетната прогноза на комисията. Там има най-голяма концентрация на поети задължения, защото там се съсредоточават програмите и политиките за поддръжка на растежа, на конкурентоспособността и на заетостта, които отразяват в цялостност приоритетите, които изразихме в своите указания и насоки нивото на плащанията, което се предлага, е наистина необходимо. Реалистично оценява потребностите в тази функция или рубрика, защото покрива разходите по програмите за научно-изследователска дейност, които приключват. Освен това, гледаме положително и на ролята на малките и средни предприятия като двигател за развитието и улесняването на мерките за достъп до кредит т.е. инвестиции за финансови инструменти по определена програма, където се заделят необходимите средства. Програмата Прогрес, е, за съжаление, е намалена в сравнение с е, първоначалните прогнози. Също се отнася и за надзорните органи, където нивото на финансиране, според мен, е недостатъчно, за да може тези агенции да реализират целите, за които са създадени. Искам също така да ви припомня а, значимостта на определени програми, като учене през целия живот, както и отличния опит тази роля, както и стратегическите роли на ТЕН, които за съжаление се поставят под въпрос от Европейската комисия. След това има програмата ИТЕР, която е отделно тук и мисля, че никой няма съмнение по този въпрос. Проекта за бюджет на Европейската комисия иска да финансира 360 милиона, от които по споразумението, което бе подписано миналата година през ноември, с а, използването на средства от определени редове и най-вече преразпределение на средствата от седма рамкова програма, нещата биха могли да се балансират. Комисията също така искаме урязване по съвместните предприятия. Ние обаче искаме да видим дали може това да стане и какви ще са последствията за тях. Според мен е съвсем уместно, така както направихме в мандата за Европейския парламент да използва максимално всички предвидени инструменти в междуинституционното споразумение и финансовия регламент така както се разбраха трите институции в края на помирителната комисия миналата година. Едно бе сега. Там изразихме своето притеснение по плащането в тази рубрика. Европейската комисия не можа да разплати 11 милиарда евро в края на 2011 година, които бяха свързани с съвсем легитимни заявки за плащане от държавите членки. И подчертах, също така, че това не може да се повтаря, защото иначе ще се получи нещо като лавина и ще влезе в бюджета 2013. След това, настоящото ниво на плащания, според мен е първа стъпка напред, формулирана от Европейската комисия, за да се отговори на потребностите на едно Б. Що се отнася до 2? Там има увеличение на маржа фонда за захарта най-вече е включен там, както и потребност за финансиране на сел... развитието на селските райони, защото там постепенно започват преките плащания, поетапно и повишаване на финансовите нужди от разплащания. Гледам положително на предложението на Европейската комисия за не се да не се променя финансирането на общата риболовна политика, макар че трябва да се видят е, нещата, що се отнася до интегрираната морска политика. Сега, по отношение на 3А, там задълженията от 1 и 8 се покачват в сравнение, разбира се, с бюджет от миналата година на 11,1%. Имаме все по-големи амбиции в тази сфера и затова явно заделяме и повече средства. Става дума за правосъдие и вътрешен ред. Също така борбата с престъпността и най-вече киберпрестъпността, защото това нанася огромни поражения на нашата економика. Трябва да поддържаме също така политиките, свързани с спиране на миграционните потоци от незаконен тип, както и овладяване на потоците от законен такъв. Някои бюджетни редове не са изпълнени, затова трябва да се види какви са причините за недоразходването на средствата. Що се отнася до 3 б както знаете, това е най-малката рубрика, там има малко свиване по отношение и на задълженията, и на плащанията. гледам положително на повишаването, предложено от Европейската комисия, за младежи в действие където виждаме, че много добре се освояват средствата и има големи възможности а, за създаване на положителни резултати. Трябва обаче да поискаме малко повече усилия да се положат за преодоляване на липсата на комуникация между институциите и европейските граждани. Тази недостиг, тази липса на комуникация трябва да бъде преодолян с повишаване на участие в консултации, по време на следващата предизборна кампания, като се надяваме там да има по-голяма избирателна активност, отколкото при предишните избори. Четвърта функция или рубрика, много важна за парламента. Както знаете, многократно в предишни години там сме се намесвали по предложенията на комисията и тази година виждаме, че имаме увеличаване по задълженията с 0,7%, а по плащанията от 5,1%. Тази година има голямо увеличаване на маржа 272,3 милиона евро, което се дължи на много урязвания по ИПА, по DCI и микрофинансирането. Искаме от комисията по триалога да ни даде обяснение защо се понижават ресурсите там защото економиките при недоосвояване се приемат, те се включват. И трябва наистина да насърчаваме всякакви видове спестявания, но ако те не се основават на добра логика, трябва да ги обмислим. По отношение на пети ред или пета функция, 2,8% увеличаване без Хрватия, пак казвам, без да се вземат предвид разходите, свързани с присъединяването на Хрватия. Става дума за всякакви задължения по статута и проистичащи от правни задължения. Трябва също така да се установи е, стабилна административна структура на бюджета. Ние не сме за е, това, което се предлага тук. Още нещо, което трябва да кажа, то е свързано с агенциите. На най-общо ниво 748 милиона евро за агенции, които са децентрализирани. Има малко увеличение с 3,2%, което се дължи на постепенното включване на 7 агенции, които имат нужда от финансиране, за да продължат работата си или да я започнат. Изразихме определена тревога, защото за първи път Европейската комисия е урязала искания на агенции, което отговаря на финансовата програма за около 44 милиона евро. Ресурсите за агенциите не са административни разходи, защото те допринасят конкретно за постигането на политиката на Европейския съюз. Благодаря. Merci de cette présentation très claire et très... Благодаря за това много ясно и много синтетично представяне на нещата. Има няколко поискали думата. Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. На първо място. Благодаря, господин председателю. На първо място искам да кажа, че според мен проекто документа на господин Лавия отговаря на очакванията и посоката, по която преговаряхме, когато ставаше дума за основните насоки на бюджета. Има обаче някои точки, по които ще внесем изменения. Моята група е съгласна до голяма степен с заложените насоки. Трябва отново да се оздрави финансовия сектор, да се осигури растеж чрез европейския бюджет, независимо от ограниченията. И съм съгласна с докладчика, що се отнася до плащанията и тревогите, свързани с искането на съвета там да бъдат направени съкръщения. Може би сме склонни да се съгласим с комисията по тази тема. Той спомена присъединяването на Харватия и следва също така да спомене и общия мандат, а не само да има предвид външни действия, защото Харватия ще стане член на ЕСЕ от 1 юли следващата година и това ще има отражение върху финансовата рамка, което трябва изрично да бъде посочено. Можем да кажем, че ще има някои увеличения в предложението на комисията за 2013 година. Ако направим сравнение на увеличенията, те на практика не са такива защото в цялост има ограничаване на финансовото програмиране и това също би следвало да се каже изрично. По Европейската платформа за борба срещу социалното изключване и бедността, това изрично трябва да бъде упоменато като политически приоритет, така както бе направено в общите насоки. Господин Докладчик, вие споменахте и ограниченията на програмата Прогрес, е, особено като имаме предвид какво е състоянието на Европа в момента с безработицата. Сега по 3А. Програмата Дафне и усилията да се ограничи насилието срещу жени и деца. Там имаме съкръщение от 7,5%. Трябва отделно да се обърне внимание на това. Сега по 3Б. Трябва да сме по-критични по отношение на бюджетните съкрещения, предложени от комисията, особено като имаме предвид, че 2013 година е годината на европейското гражданство и най-накрая външните инструменти. Трябва ясно да кажем не на съкръщенията, които се предвиждат тук. Арабската пролет е предвидена да бъде финансирана. Имаме инструментите за стабилност, европейски е, инструмент за правата на човека и демокрация. Това са важни инструменти, трябва да бъдат финансирани в бъдеще. В цялост сме удовлетворени от предложението на господин Лавия. Ще имаме някои други редакционни бележки по-нататък. Благодаря. Благодаря, думата има господин Алваро. Благодаря, господин председателю. Няма какво толкова да добавя. Докладчикът е вложил много усилия. Това си личи от самия доклад. Взети се предвид е, вижданията на различните политически групи. Сътрудничеството бе много градивно, това ние го ценим. Приветстваме отбелязаните приоритети във важни за нас области. И това е нещо много значимо по време на криза. Тези области са инвестициите в научно-изследователска дейност, обръща се внимание и на целите в стратегията Европа 2020 докладчикът не се е оплашил да спомене и а, неизплатените средства и какво точно трябва да бъде направено по тази линия. Необходимо е да има съкръщения в допълнителните бюджети Необходимо е бюджета да бъде разумно направен и да отразява реалността, не един бюджет, който е, е изкуствен и цели просто цифрите, които се отчитат да са ниски. Чрез измененията се цели постигане на по-голяма ефективност. Не сме съвсем убедени, Дали някои от увеличенията са напълно обосновани? Именно по тази причина може да се наложи да поизменим тук-тама някъде цифрите. но докладчика се е придържал към мненията на политическите групи. Той гледа напред в бъдещето. Може би трябва да обърна внимание на една тема, но тук ще разчитам на Юта Халк. Днес станахме свидетели на това какво става с освобождането от отговорност на различните агенции. Трудно ми е да формулирам изказа си, но а, има голямо многообразие сред тях и Бихме могли тук да направим по-задълбочен анализ. Трябва ли ни агенция, която отговаря за обучението? Трябва ли да има и фундация, която отговаря за същото нещо? Ето това ви е малко храна за размисъл. В цялост съм благодарен на докладчика и смятам, че документът е доста завършен. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. По отношение на агенциите. В и подобни случаи в моята държава бихме създали още една агенция, за да може да оптимизираме вече съществуващите. Александър Алваро поиска госпожа Юта Хао да вземе думата, но виждам, че искате да отговорите angesichts der Temperaturen draußen ist es notwendig, dass wir hier so um die... Много скромен, мъничък въпрос. Тук имам чувство, че вече стана 30 градуса. Дали аз остарявам или е нещо друго, не знам. Моника не е Моника не е в залата в момента, така че няма да водим дискусия по този въпрос сега. А я да поиска думата, също така и да ви помоли да вземете думата. Äh, Благодаря много. Най-напред ще кажа, че онова, което е подготвил Джовани, наистина е много добър доклад. Той просто е изпълнен с духа на Европа. Ние трябва да го поздравим за това. Според мен, той наистина е продължил работата, която започнахме в 2010 година и наистина насочи вниманието обратно към целите на 2020. Той ни припомня всъщност, че целите 2020 трябва да бъдат постигнати през 2020, а не по-късно. А що се отнася до 2013, трябва да продължаваме да се опитваме да изпълним тези цели, а не да ги разсрочваме. Няма какво друго всъщност да се казва, не си струва да се оплакваме. Много се радвам, че споменава и агенциите и посочва затрудненията. Вярно е, че ако продължаваме да урязваме бюджетите на агенциите, в един момент ще се окаже, че те са ненужни. Също така е вярно, че трябва да положим усилия да постигнем економи чрез ефективност. Александър, вие сте прав, но не трябва към мен да се обръщате. Трябва да се обърнете към съвета и той да разговаря с нас по въпроса. А съветът дори не е в състояние да разговаря с междуинституционалната работна група по отношение на компромисите, по които вече ние имаме съгласие, така или иначе. Тази сутрин вече чухме, че съветът вече не е европейска институция в чист вид. Важно е да знаем тогава към кого да се обърнем. И други предлагаха идеи, но днес бе гласувано за института за равнопоставеността на половете да бъде обединен с а, института в Яна и няма какво да направим повече. Вързани са ни ръцете. Що се отнася до подхода на комисията, насочен към съкръщения в бюджета, И от гледна точка на Комисията по околната среда и перспективите до 2013 година, докладчик съм за следващия програмен период, но като докладчик по бюджета се налага да се занимая с това. И става видно, че подходът на комисията по отношение на 2013 година всъщност е за занижаване на онова, по което ние сме се договорили чрез правен акт със съвета. Не знам дали имаме възможност да се позовем на някакви разпоредби, за да вкараме комисията в правия път, но дори сумите да останат по плащанията, пак ще сме под нивата, които сме договорили с съвета през 2006 година. Това е само част от истината. Джовен, Джовани а, говори за инструмента DCI, за директните плащания. Преди няколко седмици председателя Барозо и генералният секретар на ООН Бан е, Мун се договориха за 50 милиона евро, които да бъдат изплатени в нашия бюджет за енергетика за всички. Откъде ще дойдат тези пари? От преразпределяне, прехвърляне на средствата по директните инструменти. Така че трябва да се вгледаме внимателно в бюджета и да обясним на комисията, къде бърка при изчисленията си. В своите встъпителни думи ти, Джовани, каза и нещо за случилото се вчера с комисията и по въпроса за плащанията. И че комисията е поставила тези плащания на Кантара с политически съображения. Може ли да ни го а, разясниш? Мога да си представя за какво става дума, но все пак хубаво би било да го чуем от uh, свидетел. Какво имаше предвид с тази фраза? Благодаря. И от думата има Франческа Брантнер. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да кажа, че подкрепяме общите насоки. Благодаря на докладчика за изготвен документ. Разбира се, ще направим няко... ще предложим някои изменения за по-голяма екологосъобразност на бюджета, което никак няма да ви очуди, разбира се. Целта ни, разбира се, е увеличаване на конкурсоспособността и ефикасността на економиката, особено по отношение използването на ресурси. Наистина смятам, че това е много важно в контекста на кризата. Както и ми подчертахте, е важно да защитаваме равнищата, предложени от комисията. Може би ще ни е трудно да го направим от гледна точка на комуникацията, но, както каза Юта преди малко, трябва да покажем силата си в това отношение и да проявим проевропейско отношение. Не можем да приемем всякакъв вид съкръщаване на бюджета. Също така смятаме, че е добре да се определят и негативни приоритети, така да се каже. Смятаме, че това е един смел подход и го подкрепяме. Едновременно с това виждаме, че страховете ни се оправдаха за финансирането на ИТЕР. Това не ни радва, но наистина се оказахме прави. Видяхме също така, че има прехвърляне от други области и други пера по седмата рамкова програма и не мисля, че това е много радващо. По отношение на инструмента за стабилност, не е много ясно защо има съкръщение в тази област и не веднъж съм се оплаквали от това. Ясно е, че голяма част от обещанията, поети от комисията и от ангажиментите, поети от службата за външна дейност, трябва да се изпълнят и не ми е ясно откъде ще се вземат средствата за тези цели. Знаете, че много от програмите, предвидени за следните 7 години, ще започнат през 2013 година и е много жалко, че има съкръщения предвидени именно в бюджета за 2013 година. Споменахте също така програмите Младеща движение и Учене през целия живот. Мисля, че това са много важни програми, особено като виждаме как граждани напускат Европа. Това са програми, които имат конкретни, конкретно въздействие върху живота на гражданите и трябва да се опитаме да ги подкрепим и да ги удължим възможно най-дълго. Но това е становище, което вие споделяте. Както казах, ще внесем някои изменения, но като цяло споделям по-голямата част от казаното от колегите преди мен. Благодаря ви. Председателят благодари Франческа. Господин Стефара Какис има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика. Искам да се обърна в комисията като докладчик по това становище в комисията за регионално развитие. Съкръщенията в бюджета се извършват в рамките на финансовата и економическата криза и бюджетните ограничения във всички държави членки. Както знаете, във всички държави членки бюджети се изготвят в контекста на бюджетни съкръщения и тежки мерки за съкръщаване в много области. Въпреки това, е трудно да се съчетае тези съкръщения с необходимите инвестиции в а, някои области от една страна и от друга страна с усилията за преодоляване последиците на економическата криза. Ето защо Има програми, които са, които са доказали резултатите си в областта на подкрепата на заетостта и създаване на работни места в регионите на Европейския съюз развитието на регионите е част от развитието на Европейския съюз като цяло. Както знаем, развитие на по-голямата част от програмите по функция 1Б доведе в края на 2011, началото на 2012 година до блокиране на сериозни средства, което ще доведе до необходимост от повече бюджетни кредити за плащане през 2012 година. Вероятно това трябва да се случи и през 2013 година, тъй като се очаква изпълнението по функция 1Б да създаде проблеми и тази година. Ето защо предлагам да призовем комисията и съвета незабавно да постъпят към оценка на различните изменения и предложения, различните статистики, за да не се изложи на, изложи на риск изпълнението на програмите през 2013 година. Също така преду... Комисията по регионално развитие предлага да призовем Комисията и съвета да осмисли реалните нужди от финансиране по функция 1Б за 2013 година, където, както знаете, се основават на предвижданията на държавите членки и са основа за изчисляване на проекта бюджета от страна на комисията. Накрая бих искал да кажа, че в основа на проекта бюджет за 2013 година предвиден, представен от комисаря Левандовски в нашата комисия и предвижданията за функция 1Б, според мен показва, че финансирането по тази функция няма да бъде достатъчно. Благодаря думата има Салвадор Гария, който в момента стои на мястото на госпожа Нейнски como, como el portavoz. Благодаря ви, господин председател. Аз си искам качеството си на говорител на НП. Най-напред искам да благодаря на Джовани Лавия за представянето на проекто мандата за бюджетния триалог. Ясно е, че сме съгласни с основните насоки в а, доклада. Но искам да се върна на някои от притесненията, изказани в началото на разискванията. Бюджетът, предложен от комисията, трябва да се справи с а, два съществени проблема. От една страна нуждата от а, бюджетна строгост, т.е. този бюджет трябва да отрази финансовите трудности, през които се изправени държавите членки. Ясно е, че трябва да се правят економии и на европейско равнище. А от друга страна трябва да вземем предвид бюджетните кредити за плащания, за да не се стигне до настояща ситуация, а именно да има европейски и общностни програми, които са на практика блокирани. Бих искала да се върна на една информация, предоставена от колегата Голдман, който се занимава с въпроса за бюджетните кредити са плащания. Съжалявам, че използвам вашите данни, господин Голдман, но относно Европейски социален фонд има блокирани плащания за 15 държави членки за 2012 година. Как искате да се борим с последствията от кризата, да засилваме общностните инструменти? при положение, че комисията не успява дори да спази собственият си график за плащания поради бюджетните кредитни плащания. Има блокиране за 15 държави членки по Европейски социален фонд и 9 по фонда за регионално развитие. Господин Лавия такъв случай трябва да вземем предвид факта, че увеличението, предвидено за бюджета за плащане, е прекалено скромно, а от друга страна увеличението в конкретните бюджетните кредити за плащане, извинете, ще бъде по-съществено. В такъв случай трябва да се предвиди увеличаване на, на кредитите за задължения, но е ясно, че само с увеличаване на кредитите за задължения няма да разрешим всички проблеми за 2013 година. Стигаме до въпроса за плащанията, които са необходими за създаване на работни места и подкрепа на економически растеж в Европа. Ето защо смятам, че за бюджетната процедура, която ще започне през месец септември, трябва да сме наясно, че основният проблем ще бъдат кредитите за плащания. И трябва да се придържаме към тази цел – трябва напълно да подкрепим предложенията на господин Лавия по отношение на кредитите за плащания. Защото е ясно, че бюджетните съкръщения ще имат а, своето въздействие върху кредитите за плащания. Знаем, че има разминавания между становището на комисията и съвета по този въпрос, а ние от наша страна като парламент трябва да имаме собствена независима позиция относно кредитите за плащане за 2013 година и мисля, че всички сме съгласни с предложението господин Ловия. Благодаря. Думата има господин Годманис, който отново ни е приготвил няколко таблици и диаграми. Колегата преди мен спести, Владел спести част от усилията ми, защото каза това, което аз исках да кажа. Всички видяхме предложението за трансфер. Става въпрос за 350 милиона от фонда за възстановяване. И въпросът е какво всъщност се случи с, ще се случи с тези средства. Дали ще бъдат освоени или не? Аз лично още не бях член на парламента, когато беше пред този фонд. Бях министър-председател и се зарадвах, че за държавата ми от някъде се появиха изведнъж 157 милиона евро. Никой не си представяше, че можем да получим подобни средства. Проблемът обаче, доколкото разбираме, някъде с липса около 5 милиарда, и доколкото разбирам, това е един извареден план и може би не само комисията е виновна, защото доколкото знам, съвети и парламент подкрепиха тази инициатива чрез съгласуване. Всички носят отговорност за тази програма. Комисията не може сама да е приела този проект. И проблема наистина е сериозен. Проектът беше прият много бързо в отговор на кризата, но всички знаят, че проектите свързани с енергетиката са дългосрочни проекти. Става въпроса за мащабна инфраструктура, която изисква дългосрочно планиране и т.н. Предложението ми е следното. Може би трябва да поискаме от някой да изготви задълбочен доклад за това, което наистина се случва на практика. Защото ако стане ясно, че на практика няма как да се освоят тези средства, или ако стане ясно, че тези средства ще се освоят след 50 години поради дългосрочното планиране, в такъв случай всички може би трябва да проявим малко повече смелост и да кажем, извинете, намерението ни беше много добро, но проблемът е, че няма как да го приложим на практика. А, иначе имаме известни резерви, които ще ни позволят да а, покрием минималните потребности. Колкото разбирам, става въпрос за дребни корекции. Но пак казвам, става въпрос за 5 или 6 неизплатени милиарда евро, които все още са проблем за комисията. Те трябва да плащат. Е, Няколко пъти им се налага да блокират дадени плащани, след което ще се наложи да блокират други. Но това се случва в реалния живот. Първият въпрос е, реално погледнато, може ли да има някакви резерви или не? Изправени сме пред много сериозен проблем. Първият е въпросът свързан с кохезионната политика, вторият е с развитието на селските райони, а може би и областта на, разви... на регионалното развитие. Става въпрос за много сериозни проблеми, защото всъщност учени приемат проектите и никой не може да знае какви ще бъдат проектите предложени от учените и дали тези проекти ще бъдат приложими на практика или не. И ако се окаже, че няма резерви всъщност, трябва да защитим 6,8%. Вчера на 7 стана ясно, че информацията, идваща от съвета, е много по-различна. Те се опитват да продължат с същото поведение, като бюджета 2012 беше по малко от бюджета за 2011 година. Но е съвсем логично по някакъв начин да успеем да установим дали става въпрос за 6,8% и не за повече, след което трябва да видим кога ще бъдат изплатени, кога ще бъдат направени тези плащания и ако ще бъдат отложени, за кога ще бъдат отложени. Няма друг изход. Няма как. Знаете, че многодишната финансова рамка се гласува с единодушие в съвета. Ако само една държава е против, то няма да има промяна в многодишната финансова рамка. При нас парламента може да гласуваме с квалифицирано мнозинство, но в съвета това е невъзможно. Така че не смятам, че, че ще намерим откъде да. нам, няма откъде да намерим всъщност нови свежи ресурси. Добре си спомням времето, когато комисията определи абсолютен крайен срок за от 1 януари 2009 година за някои програми. Ако до тогава средства са освоени, то вие просто, държавите членки просто губят тези средства. И затова искахме обяснение от Хер Хюбнер защо не бяха спасни тези крайни срокове, защо те бяха отложени от 2010-2011 година за някои държави членки. И ако разгледаме предишните перспективи, става ясно, че наистина се губят големи сериозни средства. На практика трябва всеки път, когато крайни срокове не се спазват, средствата да се губят. Винаги някой казва, не, държавите членки предоставят различни и различни информация на комисията и комисията в крайна сметка пристъпва към плащане. Но не трябва да има подобно разминаване в поведението. Независимо дали е става по за кохезионната политика, за развитието на селските райони или евентуално за регионалното държава, извинете, развитието на регионалните на регионите. Единият вариант е наистина да определим крайни срокове, които трябва да се спазват. И вторият вариант е да видим дали от някъде има налични резерви, които да позволят да се извършат плащания по легитимни искания. За някои държави има закъснения с плащане от 1 милиард евро за 2006-2007 година, например. решенията и предложенията на господин Лавие трябва да са съгласувани с предложенията за многодишната финансова рамка. Защото ако стане ясно, че не можем да осигурим необходимите средства за плащане, трябва да видим каква част от тях можем и за кога ще отложим във времето. В крайна сметка, Разбираме политическите мотиви за отлагане на плащанията, но накрая кой ще носи отговорност за, в края на, годишната финансова рамка, като, както знаете, е от 7 години е определено от договора. Така че смятам, че предложението на господин Лавие е напълно уместно и може да бъде защитено. Всъщност не смятам, че трябва да се борим с някого. Всъщност ние носим отговорност за изваредните мерки, които взехме в контекста на кризата и никой не може да ни вини за това. Ние взехме мерки подобни на мерките взети от правителството на държавите членки за спасяване на банките. И до днес не може да обясним на гражданите защо го направихме, но всички го направихме. И много по-лошо ще бъде, ако не го бяхме направили. Ако погледнем кой е останал в съвет от взимането на тези мерки не само останали само Ангела Меркел и Доналд Туск. Всички останали се смениха, което е съвсем лесно обяснимо. Но трябва да разгледаме въпроса за това какви резерви имаме, какви са отложените плащания и какви са перспективите ни. Извинете, че толкова дълго време говорих. Благодаря ви, уважаеми колега, за отличният анализ и за отлично свършената работа и за таблиците, които ни представихте. И така, господин докладчик, какви са изводите ви от тази размяна на мнения? Una батута fatta dal колега Алваро. Ще започна от това, което каза господин Алваро. Когато говорех, и аз почвах да се пота, беше топло, ма си мислих, че като докладчик явно затова съм се попритеснил, съмнявам се, не знам как ще бъда прият ли, няма ли да бъда прият, но явно и другите са усетили, че е доста топло в тази зала. Така че успокоих се. Не съм аз, че съм се развълнувал толкова. Всички явно им е топло. И така връщам се на коментарите на колегите. от изказванията на политическите групи. Мога да кажа, че колегите споделят общата платформа или характерните елементи на мандата за триалог. Разбира се, че има различни нюанси, понеже има различни политически групи на базата на техните приоритети. И за това е ясно, че те ще ги предложат. Виждам колегата от Зелените и мога да си представя какво ще кажат те по темата ИТЕР. Нямам съмнение, че е, ще има предложения, както и през предходните години. Искам обаче да кажа нещо по казаното за конкретни бюджетни е, рубрики. Четири, както и други. Някои от съкрещенията, предложени от комисията, са пряко свързани с една невъзможност на тези редове да изпълнят планираното за тях в предходни години. Затова предполагам, че Европейската комисия е направила такива прогнози, точно защото тези бюджетни редове явно нямат капацитет да освояват ресурси. Има един въпрос на госпожа Хо, защо говорих за плащания и за задължения? Защото комисията е предвидила плащанията, имайки предвид, че кохезионната политика няма да има толкова нужда от средства, т.е. една част от ресурсите няма да бъде използвана от държавите членки но е взела предвид също така, че предложението, което е дошло от комисарите, е по-високо от поетите, бюджетните кредити за поети задължения. След това е била понижена. Така че явно е направена една политическа оценка и е коригирана сумата. Темата за плащанията бе засегната от всички колеги и тя ще бъде основна в нашата дискусия, така както колега, каза колегата Гарига. И тук основното наистина е следното. Колегата Гудман изказа някои неща. Има една основна тема, и по време на годината ще имаме трудности дори през тази година. Мониторинг на нивото на плащанията. Така както коригиращия бюджет в края на годината на базата на прогнозите на държавите членки на 30 септември, коригирани на базата на опита на комисията. Та всичко това ще ни даде ясни показания за това дали идната година ще се намерим в същото положение, в което се намираме сега, в по-лошо или в по-добро положение. Така че целият този разговор за плащаните е пряко свързан с това, което ще направим през 2012. Защото ако през 2012 година коригиращия бюджет не е на адекватното ниво, за да разплатим всичко през 2012 година и тези бъдат прехвърлени същите те бъдат прехвърляни за 13-та година, ще стане едно цунами. Една огромна вълна, която ще се приближава към стена. Eh, Ние сме на пристанището, но вълната идва срещу пристанището и ще има големи щети. И накрая още нещо. Говорихте и за интелигентно управление на бюджета. Наистина това трябва да се свърже с една мъдрост при управлението на бюджета. Разбира се, че всеки си харесва нещата, които прави, но нека всички да се опитаме в рамките на своите компетенции, в рамките на отделните комисии, да видим къде е възможно да ограничим разходите. Не само защото програмите, бюджетните редове не дават възможност за пълно освояване, а и защото смятаме, че ефекта върху растежа, развитието, заедостта е ограничен на определени инициативи, с това не трябва да харчим по тях. Трябва интелигентно да управляваме ресурсите, с които разполагаме. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Добре, много благодаря на господин докладчик, благодаря и на вас, скъпи колеги. Припомням ви, че крайният срок за подаване на изменения за това становище 31 е май в 12 часа. Ще го гласуваме в комисия по бюджета на 20 юни и ще го гласуваме в пленарно, пленарна зала през юли, както правим обикновенно. И така мисля, че можем бързо да разгледаме въпроса с точка 5 и до къде са стигнали а, преговорите относно многодишната финансова рамка. Всъщност, докладчиците не, не са тук. А, извинете. Един от тях е тук. Само за сведение на членовете и на присъстващите тук гости, ще направя кратък обзор на последната ни среща по преговорите с представителите на Даското председателство и на генералния дирекция бюджет на комисията, на комисията, която се проведе вчера, след което и среща, която се проведе с господин Шулц днес. Неведнъж сме имали възможността да изкажем пред датското председателство становището, че но от наша страна, от страна на, на срещата на министър, на министра по фи, финансите на датското председателство и госпожа министър-председателят на Дания, която е представител на съвета. По отношение на тъй нареченият negotiating box е, или с ми каза, но предложението, което ще бъде предоставено на съвета по общи въпроси през юни, и за това какви ще бъдат политическите ни приоритети по отношение на това досие. Целта ни, както знаете, е съвета да не взема пред... прекалено рано решения, свързани с конкретните цифри, и също така съвета да не взима прекалено подробни позиции по всички въпроси, които вече попадат в процедурата по съвместно взимане на решение. Тоест трябва да се борим за запазване на правомощите на парламента и на позициите за водене преговори на парламента. Това се отнася както за срещата на Европейския съвет, така и за срещата на съвета по общи въпроси, който с който обикновено водим преговорите. Трябва да сме сигурни, че датското председателство ще вземе предвид нашата позиция. Ние смятаме да приемем резолюция на пленарно заседание преди Европейския съвет – за да припомним с един кратък текст, не повече от 6 точки, не максимално, максимум две страници. Да припомним за този кратък текст какви са основните ни притеснения и кои са елементите, по които Европейския парламент не е склонен да отстъпи. Най-важно е да обсъдим кога точно ще гласуваме тази резолюция на пленарно заседание. Дали, както както сега предвиждахме на следващата сесия в, през месец май в Страсбург, или ще гласуваме резолюцията през юни. Предимствата на гласуването през месец май е, че ще можем да представим на, на обществеността тази резолюция преди съвета по общи въпроси и да е изготвил а, позиция за преговори. Тоест, ще се наложи съвета да вземем предвид нашата резолюция и нашата позиция, изготвяйки своята позиция за преговори, която ще представи на Европейския съвет. Втората възможност е да публикуваме тази резолюция през месец юни което означава между заседанието на съвета по общи въпроси и заседанието на Европейския съвет. Окончателното решение за датата на гласуване ще се вземе от конференцията на председателите на политическите групи и стигнахме до съгласие, че сме в за нещастие отново сме в контекст на много сериозни финансови и економически притеснения, свързани с Гърция, с Испания и с други държави. Има също, също така сериозна политическа промяна в Франция. Затова е предвиден извънреден Европейски съвет на 29 май – Което значи, че разискванията, които беше предвидил председателят Шулц относно тази резолюция с присъствието на представители на комисията и на датското председателство, това очевидно е план, който няма да можем да реализираме, защото предполагам, че представителите на съвета ще участва в подготовката на съвета в Брюксел. Като все още нямаме конкретна дата за гласуването. Делегацията на комисията по бюджета вече изготви, ще, ще изготви проекта резолюция, която ще бъде представена на конференцията на представителите на политическите групи. И когато дойде времето, било през май, било през юни, тази резолюция ще бъде разгледана и гласувана на пленарно заседание. А междувременно продължаваме да работим по различните политики и правни основания. Междувременно. Искате ли да добавите нещо? Само едно нещо ще допълня. Вие много подробно обяснихте това, което се случва в хода на преговорите. Ще добавя само едно нещо, а именно колегите следва да знаят, че на последната среща вчера между председателя Шулц и министър Вамен, датското председателство малко пооткрехна вратата за числа. По време на Юнския съвет това се подкрепи от парламента. Преди да започнем преговори по същество, по съдържанието, бихме искали да видим някои от числата – Датското председателство представи това по определен начин. До сега отричаше, че ще има числа. Казаха най-вероятно, че няма да има такива, но следва ясно да кажем, че това не го изключваме изцяло като вариант от страна на датското председателство. Ето това е допълнителната информация, която мога да споделя. Благодаря, Ивайло. И така можем да приключим с тази точка от дневния ред. Продължаваме с точка 6. Франческа, да не мога да ви разсея малко, да прекъсна разговора ви с а, вашия наследник, за да ни представите проекта за коригиращ бюджет номер 3? Иле... Благодаря. Става дума за излишъка. Тази година много по-ограничен от миналата, което е добър сигнал. Миналата година 4 милиарда и 540 милиона, тази година милиард и 900 милиона. 496 милиона, извинете. Над 600 милиона повече постъпления, които са свързани с определени плащания и по-малки разходи, които са свързани и с адекватността на заплатите. След това има различни разлики, които идват от валутните курсове. Това означава общи спестявания – като и по-малки разходи, по-големи постъпления. Говорим за бюджета 2012. И това е неутрално за нашия бюджет, защото от полза на държавите членки, които ще намалят вноската си. Винаги сме говорили за поддръжка на този механизъм защото много често говорим за това, как нямаме достатъчно пари за правим разплащания, макар че този даб е много по-техничен, в същността си по-детайлен. Имаме и доклад, свързан с един даб, който ще бъде обсъден в пленарна зала. Говорим също така за различно използване на тези излишъци. И говорим за спестявания при вноските на държавите членки. Така че това е първото представяне. Съветът ще излезе с позиция, ще излезе с предложение и оттам ще тръгне дискусия в комисията и в пленарна зала, разбира се, защото това е пътя. Благодаря, госпожо докладчик. Изглежда няма забележки, така че продължаваме с точка 7. Инновативните финансови инструменти в контекста на следващата многодишна финансова рамка. Думата има Ейдер. Gracias, presidente. Bueno, eh, mi intención. Благодаря, господин председателю. Вместо да ви представям доклада, който все още пиша и постъпват предложения, предпочитам да изслушам онова, което ще кажат колегите от Комисията по бюджета. Днес вече знаем четвъртък след обед е, много, имаме мини пленарно заседание и възникват някои проблеми, но мога да нахвърля някои идеи. Най-напред, що се отнася до графика за работа. В края на този месец ще внеса проекто доклада, за да има достатъчно време за превод, като намерението е да въведем крайен срок за изменение на 21 юни и да го приемем на 21 юли в комисията. Вече имам становищата на Итра и Кокобо. Те са се съсредоточили върху това, което тя ги интересува, но са в същата посока, в която и аз работя. Има някои общи въпроси. Ние не можем да навлизаме в подробности. Има си други финансови институции, но можем поне да кажем кои са общите критерии в основата на тези финансови инструменти. Ще има четири, четири раздела първо ще има а, определяне на естеството на тези финансови инструменти. Различни срещи сме провели. Въпросите са твърде технически. И затова се струва да има някакви определения на тематиката. Ще направим оценка с какво разполагаме до сега, как е сработило то. Преди тюркуазената седмица имахме един семинар с експерти работещи с тези финансови инструменти. Те ни казаха кои са предимствата и недостатъците, как можем да подобрим нещата. На това съм направила едно резюме. Запознах се подробно с предложението на комисията. Става дума за финансовата рамка от 2014 до 2020 година. Вече сме подготвили едно предложение в Комисията по политическите предизвикателства. може да бъде внесен доклад за финансовите инструменти с по-широк обхват отколкото в миналото. Смятам, че това ще бъде значителен принос за дебата за това, което целим да постигнем с финансовите инструменти, какъв да бъде техния обхват, как да се финансират, как да се гарантират те а, чрез общностния бюджет. Получила съм изменения по някои от темите. Някои от тези теми а, биват предлагани многократно. Някои колеги се спират на факта, че за да могат да работят международните финансови <clears throat> инструменти, то тогава трябва много ясно да бъде определена крайната цел. Те трябва да бъдат използвани ефективно. Някои колеги казват, че трябва да има приемственост и гъвкавост. Защото в момента, в който те бъдат внедрени, те ще трябва да се впишат в определени обстоятелства, а когато има изменения през годините, тези инструменти също трябва да бъдат приспособявани. В момента тези инструменти са много разпокъсани, те трябва да бъдат по-насочени, за да могат да бъдат освоявани, да натрупат критична маса. Освен това, трябва да се помисли за критериите, които ще бъдат въведени предварително съобразно политическите цели. Т.е. трябва да бъдат определени проекти, които ще бъдат финансирани изцяло или частично чрез тези инструменти. И трябва да е ясно каква ще е информационната система и системата за упражняване на надзор. Мисля, че имаме представител на комисията, който е специалист в тази област и затова бих искала да задам някои въпроси, за да внесе яснота по въпроси, които ме тревожат. А, Сметната палата отправя някои критики по отношение на работата на някои от финансовите инструменти. И възможно ли е комисията да ни предостави малко повече информация за това в един, една от точките на доклада на Сметната палата се посочва, че липсва достатъчно информация за ротацията, за мултиплицирането на ефекта, също така, че има прекалено много средства, които са ангажирани по определени проекти и също така, че се а, дават преференции на частния сектор. Споменава се и риска от прекомерното разширяване на областите на приложение и ограничаване на подкрепата за финансови инструменти, които са твърде конвенционални. Казва се също така, че по-непрозрачните инструменти, като дериватите или структурираното, структурираното финансиране, са загърбени. Така казва Сметната палата. Нямам достатъчно информация, не знам въобще нищо за тези деривати и за това бих искала да разбера какво мисли комисията по тези въпроси, които поставя Сметната палата в Люксембург и тази информация би била полезна и за нашата комисия, тя е важна въобще и за Европейския е, съюз. Защото ако използваме добре тези финансови инструменти и имаме консенсус, то тогава бихме могли да финансираме инфраструктурни а, е, проекти, а, е, проекти, които са включени в стратегията на Европейския съюз за растеж но това не може да става единствено само чрез европейския или националния бюджет. Благодаря. И да. Наистина трябва най-напред да се опитаме да уточним определението за финансов инструмент. Това би било много полезно. Не знам как се превежда финансов на всички езици, но на много езици всъщност финансов е двусмислен термин. Говори се за финансови перспективи и за бюджетни перспективи. Когато говорим за финансови а, за финансови пазари говорим за банките и това всъщност няма нищо общо с бюджета. Тук говорим за иновативни финансови инструменти. Въпросът е дали става въпрос за бюджетни инструменти, или става въпрос за кредитни инструменти, инструменти за отпускане на заеми, или са инструменти, които съчетават и двете. Според мен тук има известна двусмисленост и е добре чрез този доклад да уточним определенията, начинът на функциониране, целите, критериите. Парламентът поиска изследване и резултатите от това изследване ще бъдат представени през месец юни, както припомни и Ейдер. Тя трябва да ни представи своят писмен доклад на 31 май. До 12 юни се предоставят, се подават е, измененията. Комисията ИТРЕ и комисията РЕЖИ ще представят своите ще приема своите доклади до краят на юни. Исках иска да уточни нещо да уточнявам, че крайният срок за подаване изменения е 21, а не 12 юни. Писателят, да, всъщност е 12, но обратно. Айтер, която много обича символиката, е избрала първия ден на лятото. Добре, ако нямате бележки, преминаваме към точка 7 от дневния ред – това е докладът на колегата Гайер относно Европейския социален фонд. Тук е, да, виждам го. А, извинявам, те виждам, че Айда отново иска думата. Извинете, не искам <laughs> монопол над разискванията, но имах въпрос към Европейската комисия. Председателят, може ли комисията да отговори веднага? Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, Докладът на Сметната палата е свързана с, съвместното управление, което означава, че е свързано главно с кохезионната политика. А, предложението на Комисията за финансовите инструменти и съпътващата я платформа е свързана с а, прякото или непряко управление на Комисията, т.е. извън съвместното управление. Ето защо предлагам да изпрати на секретарята и на госпожа Гордебал доку, работният документ на комисията, който точка по точка отговаря на всички елементи, повдигнати от сметната балата. Въз основа тази информация може да, поведим, да поведем и неофициални разисквания в комисията по бюджета, ако сметнете това за нужно. Благодаря ви. Председателят отлично. Виждам, че и Айдер е съгласна. И така преминаваме към колегата Гайер. Имате думата относно Европейския социален фонд. Благодаря, господин председателю. Извинявам се, но съм се скрил тук в отдалечения край на залата. Няколко неща искам да кажа обаче за предходната точка. Надявам се колегата от комисията, че слуша. Може ли комисията в работния документ да включи предложенията, направени от парламента днес? Не смятам, че това ще доведе до разсрочване. Сега по Европейския социален фонд. Имам няколко идеи по тази тема. Разговарял съм с някои от другите докладчици, нямаше спорове. Имам някои предложения за изменения на предложеното от комисията. Надявам се, че ще бъдат прияти. 16, 17 и така нататък до 19 са оттеглени. Това е оценката на програмата. Смятам, че има и по-добри решения. Исках обаче да предложа нещо. Затова моля да заличите тези изменения, които споменах. Имаме четири стратегически идеи. Инвестиции в образование, мобилност на работната ръка, насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността, междуинституционалния капацитет, публичната администрация. Всичко това са добре инвестирани средства – но е необходимо да се натрупа достатъчно голяма критична маса, за да бъдат освоени средствата, да се съсредочим върху изграждането на институционалния капацитет. И не бива да забравяме, че 20% от средствата трябва да са за борбата срещу бедността и социалното приобщаване. 20% е минимума. за подобни мерки за намеса. Комисията предлага три области по изостаналите райони, които да получат 25%, 25% от структурните фондове, постъпващи чрез социалния фонд, 40,7% милиарда евро за 46 милиарда за районите, които са в по-изгодно положение. 52% от средствата, 24 милиарда евро и 600 милиона, това е предложението на комисията – след първата размяна на мнения, се опитах да открия някои хоризонтални компромиси, свързани с социалния фонд. Заедно с координаторите решихме, че много стриктно ще се придържаме само към няколко приоритета, тъй като това е инструмент, който води до преодоляване на дублирането на усилия, читане на социалните промени, иновациите, ще има повече еднократни плащания, администрацията следва да бъде упростена. Непрекъснато чуваме жалби от страна на бенефициерите за тежката бюрокрация, изключително строгите правила, които се прилагат при разплащането. И така, еднократни плащания се предвиждат, нови определение за това какво означава активното приобщаване, което да е приемливо за колегите от Комисията по заедостта. Нужно ни е едно определение, с което да подменим доста постното определение на комисията, така че чакам предложения. Много благодаря. Господин Козловски иска думата. Panie Przewodniczący, na wstępie chciałem pogratulować колеза Гайер за przygotowanie opinii. Благодаря ви, председателю. Най-напред благодаря на господин Гайер за това становище, което е доста интересно. И приветстваме тези предложение. Съгласен съм с докладчика, че е необходимо да има съгласуваност между инструментите на общността. Необходимо е да има ясни разделителни линии между приложеното поле на Европейския социален фонд, Еразъм, е, Фонда за регионално развитие, там където имаме препокриване – така ще извлечем а, максимална полза от тях и ще постигнем взаимодействие. Социалният фонд би трябвало да се насочи към въздействието, не толкова да се вторачва в процедурите. Приветстваме предложението на комисията за упростяване изпълнението на проекти по Европейския социален фонд въвеждането на стандартни а, разходи за единица и това, което каза господин Гайер за необходимостта държавите членки а, да започнат а, с опростяването и да спрат а, да създават пречки. Приветстваме също така и показателите за ефективност на програмите. Според мен комисията би могла да прецени каква ще е допълнителната економическа изгода от е, отпуснатата безвъзмезна помощ и да прецени какви ще са ползите за отделния бенефициер. Социалният фонд е един важен инструмент и би трябвало да го използваме, за да използваме потенциала на младите хора, на хората с е, различни увреждания, които в момента не могат да си намерят работа. Трудни са времената в Европа и те са много трудни за тази категория хора. Социалният фонд едва ли ще изкорени бедността въобще, но ако се управлява добре, той би могъл да спомогне за изпълнение на стратегията, чрез която да мобилизираме наличния ресурс. Това ще стане чрез изграждане на партньорства, преодоляване на пречките между различните сектори с цел да има сближаване в социално отношение. Добре, ако няма други коментари, искам да ви припомня календара. Крайният срок за внасяне на изменение 16 е май в 10 часа. Ще гласуваме доклада в комисия по бюджета на 20 юни. Комис... Вършата комисия по заетост ще гласува доклада си на 10 юли, а дата за гласуване на пленарно задание все още не е одобрена. И така стигаме до последна точка от дневния ред, точка 9. Докладчикът не е тук, така че ще го замести, ако нямате нищо против. Става въпроса за проекта за мобилизиране на средства от фонда Солидарност за регионите Лигурия и Тоскана в Италия, които, както знаете, бяха засегнати от тежки наводнения през октомври миналата година. Комисията направи предложение за мобилизиране на средства от фонда и едновременно с това предложение за трансфера, както се прави обикновено, за да се финансира подобно мобилизиране на фонда. Става въпрос за проекта за коригиращ бюджет номер 2 от 2012 година. Той беше прият от комисията на 16 май 2012 година. Щетите от наводненията се оценяват на над 700 милиона евро, свързани с, с, с инфраструктурата, жилища, сгради, различ... както и различни съскостопански земи. Съветът извинете, смята, че се прилага тук приложението на договора, което означава, че има необходимост от 8 седмици за възможност на коментари, за коментари и реакции от страна на националните парламенти. Така че най-вероятно съвета ще представи своята позиция на 30 май. А ние, парламента, ще може да реагираме след това. И така за нас графика е следният. 24 май е крайният срок за внасене на изменения. Комисията по програмно развитие ще ни даде своето становище на 30 май и на заседанието на 31 май ще може да гласуваме като целта е доклад да бъде прият на пленарното заседание на 12 и 13 юни. Виждам, че няма коментари. И така продължаваме с, с, с последната точка от дневния ред, точка 13, политика в областта на строителството. Може би си, си спомняте, че в понеделник Моника Холмайер ни представи различните проблеми, свързани с сградата Истман. И въпросите свързани с а, настаняването там на, европейския, на Дома на европейската история в Брюксел. И ние решихме да, всъщност в понеделник взехме решение относно това становище. Няма нищо по точка разни, така че закривам заседанието.